Thank you and welcome. Благодаря ви. Добре дошли на всички участници, на оратори, уважаеми госпожи и господа. За мен е удоволствие да ви приветствам на мини съвместното изслушване на Либе и Авко, посветено на демокрацията, основните права и върховенството на закона, ролята на съдебната власт. Благодаря на всички оратори, които се съгласиха да участват и да споделят опита си. Специално благодаря на председателя госпожа Хюбнер, която се съгласи да проведе това изслушване в рамките на комисията АВКО, а също така и за доброто сътрудничество между двете комисии. Председателят Мораес изпраща извиненията си за това, че не може да присъства днес тук. Аз ще го замествам като заместник-председател. Няколко резолюции, прияти от Европейския парламент, многократно призовават Европейския съюз да гарантира това, че има ефективни механизми на национално и общо европейско ниво, които да отговарят на мониторинга, осъществяван от държавите членки за изпълнението на основните права, посочени в договор за Европейския съюз в член 2. Също така да се избягват двойните стандарти и да се гарантира чрез инструменти за ранно предупреждаване спазването на демократичните права и върховенството на закона. През март 2014 година комисията публикува съобщение за новата рамка за засилване на правовата държава, за да се избегнат заплахите, които стоят пред правовата държава, пред които се изправят държавите членки и на които станахме свидетели след последните развития в Полша. Съветът вече започна първия си диалог в рамките на председателството на Люксембург и се планира втория етап по време на холандското председателство. В този контекст Европейския парламент възложи мандат миналия юни на комисията Либе да допринесе за разработването на общ механизъм за демокрация, правова държава и основни права под формата на собствена инициатива и съответния доклад. В момента това това изслушване се организира в рамките на подготвителния процес на инициативата на а, комисията Либе, съгласно член 225, бяха изготвени 8 работни документа и представени миналата седмица в Либе, изготвени от докладчик, докладчици в Сянка и докладчик в, от комисията АВКО, за да се разгледат различните теми в бъдещата рамка на демокрация, основни права, правовата държава, ролята на националните парламенти, а също така и ролята на съдилищата на европейско и национално ниво. Ролята на съдебната власт и запазването на основните ценности на Европейския съюз няма как да се подчертае по-силно. На национално ниво, зависимост от националните традиции, и различните механизми се прави опит да се гарантира това, че се запазва независимостта на съдилищата. Ето защо подобен механизъм наистина е важен, за да се спазва принципа за разделението на властите. Ще спра до тук и ще дам думата на председателя Хюпнер за уводни бележки. Благодаря, много. Аз също като председател на комисията АВКО искам да отбележа, че сме изключително радостни от това, че имаме възможност да работим с вас. И искам да потвърдя от името на комисията АВКО, че нашето сътрудничество води до конкретни резултати и това сътрудничество се вижда и в доклада и заедно с Клод Мораеш наистина успяхме да постигнем едно по-тясно сътрудничество при изготвянето на становището и доклада на Джордж Хепфин и мисля, че по този начин дискусията в рамките на Европейския парламент може да допринесе за това. Трябва да ви информирам, че колегата Джордж Хепфин вече ни представи документа в рамките на доклада. Това е годишен общо европейски дебат и съм сигурен, че през идните месеци ще получим повече информация по този въпрос. Бих искала да подчертая значението на това съвместно изслушване и всички присъстващи тук смятам, че сме съгласни с факта, че Европейския съюз почива на принципите на правовата държава, спазването на основните човешки права, така както са описани в Европейската харта на основните права, на човешките права, но също така и а, това са традиции залегнали в а, държавите членки. Онези от вас, които си спомнят процеса на присъединяване на различните държави към Европейския съюз, спазването на демократичните принципи и основните човешки права са основните условия за членство в Европейския съюз но и като членове на Европейския съюз трябва да знаем, че тези принципи се налагат на държавите членки и това е най-вече съгласно член 7 от договора. Но и процедурата, предвидена в тази разпоредба в договора, е наистина има много а, тежки последици, ако не се следва тази процедура комисията и парламента обмислят допълнителни механизми, които да дадат възможност за разрешаване на евентуални бъдещи проблеми, когато такива бъдат очертани и евентуална възможност да се избегнат тенденции, които се набелязват в определени страни защото в противен случай има системни заплахи за основните права в някои държави. Това е важно и за европейския модел за гарантиране на основните права, за да се гарантира и ролята на съдебната власт но също така и съвместния контрол с изпълнителната и законодателната власт. В това отношение е много важна ролята и на съдебната власт. Много се радвам, че днес ще можем да поставим акцент върху ролята на съдебната власт и очаквам наистина една ползотворна дискусия с обмен на мнения. Благодаря ви. Благодаря ви. По време на уводните бележки можем да приветстваме и доста членове от различни политически групи, така че наистина всички сме готови да изслушаме нашите оратори. Имаме представители от съдилища на национално и европейско ниво и без да се бавя ще дам думата на нашите гости. Първо ще дам думата на съдя Ангелика Нусбергер от Европейския съд по човешките права. Първо ще дам думата на нея, защото тя трябва да си тръгне по-рано и ще чуем вашите въпроси към нея веднага след изказването и, за да може тя да отговори на тях и след това ще продължим както беше предвидено по програмата. Госпожо Носбергер, имате думата. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря за това, че ми давате възможност да се изкажа първа и трябва трябва да се върна в Страсбург по-късно, за да присъствам на заседание утре. Много се радвам, че се организира този обмен на мнения с Европейския парламент, за да можем да очертаем и някои идеи, които идват от Страсбург. Не е необходимо да преоткриваме топлата вода. Много неща вече са разработени в Страсбург. Аз ще наблегна на две неща. На първо място, до каква степен съдът в Страсбург вече е установил нещо, което можем да наречем европейски консенсус, кои са основните елементи и втората точка как можем да използваме съществуващите инструменти, за да се определят показатели, така че да се стартират съответните процедури. На първо място по отношение на консенсуса за правовата държава в Европа, тук ми се иска да подчертая, че в Европейската конвенция правовата държава е водещ принцип в почти всяка разпоредба. В конвенцията се посочва това, че това е духът на самата конвенция. Бих искала, за да е по-лесно да проследите изказването ми, да групирам елементите на юриспруденцията на съда – и ще ги разгледам в четири основни гаранции и две институционални гаран... гаранции. А, гарантираността, справедливостта, достъпа до правосъдие, справедлив съдебен процес и съразмерността са основните гаранции, а институционалните гаранции са независимост на съдебната система и а, липсата на контрол отвън. Не разполагам с много време, за това ще очертая само основните елементи. На първо място ще отбележа сигурността и а, правовия характер. Какво представляват законите и как се прилагат? не само, че трябва да имаме нормативен акт, но и какво е качеството на закона, който се прилага при нарушение. Един от проблемите е, ако в закона се използват много обтекаеми понятия, т.е. понятия, които могат да бъдат тълкувани по различен начин. Тук ми се иска да дам един конкретен пример, който е от основно значение за правовата държава и за съдебната власт а именно кога може да бъде освободен един съдя. В много правни системи, най-вече в постсоциалистическите страни, съществува принцип за а, освобождаване от длъжност на съдия, когато той не е положил клетва. Това е много общо формулирано понятие, защото клетвата е наистина нещо много общо но в практиката имаме случаи, например в Украина с конкретен съдия, който беше освободен заради липсата на а, клетва. И тук ми се иска да цитирам част от а, съдебното решение, с което да посоча, че наистина трябва да има правна сигурност и общите понятия противоречат на това. И тук цитирам, ако няма насоки и практики, които да а, водят до съществуването на нарушаване на клетвата и необходимите гаранции, може да доведе до това, че приложението на закона няма как да се предвиди със съответния ефект. Освен това, може да се посочи, че неправомерното поведение на съдия по време на кариерата си може да се тълкува от дисциплинарен орган като основателна причина за дисциплинарно освобождаване на съдията поради нарушаване на положената клетва. Тоест тук, ако нямаме конкретна база за освобождаването от длъжност на съдия, съществува много сериозен проблем за независимостта на съдебната власт. Това е един пример за първия принцип, а именно правна сигурност и а, сигурност, която се гарантира от съдебната власт. Вторият елемент, който искам да спомена е равнопоставеността. Тук отново ми се иска да представя най-лошия сценарий, а именно произволния принцип на съда в този случай съда не разглежда приложението на националното законодателство, но преценява дали законите се прилагат по произволен начин. Тук имаме примери от Русия с Чечня и освен това съда отрича всички доказателства и тук ще цитирам част от нашето съдебно решение – под съда заключението, което е представено в заключението в решението може да се разглежда като произволно Тоест този принцип на произволно прилагане на законите противоречи на върховенството на закона. Тук ми се иска да спомена още нещо, което рядко се среща в нашата практика, а именно когато една мярка се използва за политически цели и има скрита цел имаме много малко подобни политизирани решения и съгласно член 18 се въвежда забрана за ограничаване на основните права на човека по скрит начин. Тук има много известен случай срещу политически лидер в Азербайджан, когато съдът прилага член 18. Задържането на господин Мамадов е използвано с друга цел, различна от тази, която е посочена официално. Тоест, това е пример за втората точка, а именно равнопоставеност и практиката различна от произволното прилагане на разпоредбите. На следващо място е достъпа до правосъдие и права, правото на справедлив съдебен процес. Член 6 от конвенцията предвижда правото на равнопоставеност, правото на достъп до правосъдие, правото за справедлив съдебен процес, но също така има и определение за минималните нива, които трябва да бъдат гарантирани. Например, това, което може да очаква едно лице, когато е екстрадирано или пък когато има обвинение при отсъствието на лицето по време на съдебния процес. И последната точка, както вече казах, е съразмерността. Това е червена нишка в съдебната практика на съда. Трябва да се претегли между правата на общността и правата на индивида. И трябва да се намери пропорционално решение на проблема. Тук ще цитирам един конкретен пример с случая с бурката. Тук трябваше да се направи, да се вземе решение на базата на баланса, на претеглянето между правото на общността и правото на едно конкретно лице или представител на една по-малка група. Това бяха основните принципи, а Останалите два елемента са по-скоро институционални. Независимостта на съдебната власт. Съдът се разглежда като гарант на правосъдие и гарантиране на основните ценности в правовата държава. Тук трябва да отбележа, че се набляга на желанието на съдебната власт да се намеси при нарушение на човешките права и в този случай трябва да има съответните последици. Ако има престъпление, то трябва да бъде разследвано и винаги трябва да има справедлив процес в такава ситуация. Но самото съществуване на съдебната власт е само базата Следващият елемент е нейната независимост. Тук има различни критерии, като назначаването на членовете, мандата, гаранции срещу външно влияние и натиск, а също така и това как се представя тази независимост. Тоест, тези, които участват в процеса и лицата, които а, са субекти на процеса трябва да имат гаранции, че системата е независима. Това е първия институционален принцип, а вторият институционален принцип според нас е факта, че държавите приемат контрол отвън. Тоест, те приемат съдебната практика на съда в областта на човешките права и следват нашите съдебни решения. В този контекст ми се иска да ви дам обща представа за това как можете да използвате богатата ни съдебна практика. В Страсбург разполагаме с много богата съдебна практика. Мисля, че когато искаме да определим тези показатели за конкретни процедури и цели, можете да разгледате установените нарушения, може да разгледате нарушенията в конкретни страни, но също така можете да разгледате не само установените нарушения, но също така и случаите на съблюдаване на съдебното решение. Защото в тази насока също има много проблеми. Има проблеми и в държави членки, които са и държави членки на Европейския съюз. Не бих препоръчала строго статистически подход, който разглежда нарушенията, защото всичко зависи от много фактори. Нещата могат да се свеждат до това някой добър адвокат просто да разглежда много дела. Така че, според мен, трябва да се разгледа не само статистиката, но и типа нарушения, които са установени. Например, нарушения свързани с продължителността на съдебния процес, което се наблюдава в много държави членки и това е лош сигнал, но не чак толкова лош, колкото в сравнение с произволните съдебни решения или пък независимостта на съдебната система. Така че, може би наистина трябва да определите елемента, който е важен за вас в редица държави членки има проблеми с условията на задържане на лица, при които има нарушение на основните човешки права. Но това, което според мен е още по-лошо, е, че ако наистина има нарушение от страна на служители на правоприлагащите органи, но няма разследване. Така че в този случай трябва да се проследи какви са установените нарушения в различните държави членки и след това могат да се изведат по-сериозните, за да се очертае общата картина за върховенството на закона. Както вече казах, можете да разгледате и случаите на изпълнение на съдебните решения и в този аспект има проблеми в близкото минало, в страни като Русия, например, където има и механизъм за неизпълнение на съдебните решения. Това е механизъм, съгласно който различни органи може, могат да решат да не изпълняват това решение. Това е единствената страна с такъв конкретен механизъм, но това не означава, че няма други държави, които с неохота изпълняват нашите решения и по този начин се натрупва голям обем от съдебни решения тук мога да изброя страни, които е, имат проблеми с изпълнението на съдебни решения. Това са Италия, Турция, Русия, Украина. Италия, Румъния, Гърция, Полша и България са държави членки на Европейския съюз и в тях е, съвета на Евро... Съда на Европейския съюз установява сериозни нарушения при следването на съдебните решения. Така че можете да проследите различните процедури, за да видите какъв е опита на съда и имаме много богата съдебна практика от всички 47 държави членки и 28-те, които са от пряко значение за вас. Благодаря. Благодаря ви за вашето изказване. Сега давам думата на тези членове, които искат да ви зададат въпроси. Джон Лайнен а, иска да вземе думата. Искам да приканя и другите членове, ако иска да вземат думата, да дадат знак. Господин Джон Лайнен, благодаря господин председател, госпожо Нунсберг, благодаря ви за интересното ви изказване. Справо посочихте, че а, правовата държава е основен принцип, заложен в а, структурата на Европейския съюз и в основите на е, структурите на съвета на Европа. Казахте и как може да се контролират нарушенията, свързани с върховенството на закона. В Европейския съюз може да бъдем изправени пред проблем. Механизмите, които са заложени в договорите, не са достатъчно добри за да се извършва контрол и не са и достатъчно добри, за да се прилагат едини санкции. В началото казахте, че имаме всичко, от което ни е необходимо в Страсбург. Защо в Брюксел това да се дублира още веднъж? Европейския съюз много скоро ще се присъедини към конвенцията и трябва да кажа, че проблемите, е, свързани с правовата държава в държавите членки, по искане на Европейския съюз е, могат да бъдат е, разглеждани в контекста на конвенцията за човешките права. Говорим за свобода на правосъдната система и свободата на медиите. Две понятия при които се прави опит да се ограничи техния диапазон. Води ли се дебат по отношение на Европейския съюз и конвенцията и как трябва да се подхожда в тази връзка, когато има отявлени нарушения на принципите на правовата държава? Ich muss in diese Richtung sprechen, obwohl der Frage... Трябва да говоря напред, въпреки че вие седите зад мен. Извинявам се за което. Вие посочихте тези два основни проблема за независимата правосъдна система, независимите медии. Вижда се много ясно това, което а, може да направи съда, може да ви подкрепи в известна степен, може да, да реагира на отделни случаи и може да постановява решения, които да имат задължен, задължителен характер. От тази съдебна практика могат да се вадят полуки, да се правят заключения, но ние не можем да правим цялостен обзор на това, което се случва в една страна. Ние можем да разглеждаме отделни искове нашите резултати, резултати от нашата работа могат да бъдат включени в един механизъм, такъв какъвто вие искате да развиете. Разбирам, че в парламента искате всяка година да дебатирате, да ам, се създаде механизма в рамките на член 7 от договорите, да, но трябва да имате предвид, че един съд няма как да извършва общ обзор, но с отделните постановени решения се създават стандарти. Надяваме се, че ще постигнем добри резултати. Благодаря ви. Софи Инвелт е следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Благодаря на госпожа Нусберг за нейното представяне. Няколко бързи въпроса. Споменахте е, някои основни елементи, свързани най-вече с институционалните гаранции, независимост на съдебната система. Вие казахте, че е възможно да бъдат изведени общи стандарти, свързани с независимостта на съдебната система и вие може да окажете съдейство в съда в Страсбург. В ООН се водят дебати в момента за излучване на нов ем, член на Висшия съдебен съвет. Темата е доста политизирана. 28 държави членки в Европейския съюз имат 28 различни системи. Вие споменахте за приемането на вашите решения от страна на държавите членки. Вижда се, че има проблем с съдебните решения на съда в Страсбург. И оставам с впечатлението все повече, че това е случай с Съда на Европейския съюз. Комисията и съвета сякаш пренебрегват решения на, Европейския, на Съда на Европейския съюз и приемат тези решения като не правно обвързващи, а по-скоро като препоръки. Това не подкопава ли върховенството на закона? какво може да направи съда в Страсбург, за да подобри ситуацията, защото ако съдебните решения не се приемат, то тогава изпадаме в една сива зона. Това е, което исках да ви попитам. Благодаря ви. По отношение на първия въпрос за общите стандарти, свързани с независимостта на съдебната система, да, е, изготвени са такива общи стандарти, както вече казах, има процедури за освобождаване на съди от длъжност, има и дисциплинарна комисия, която създава тези стандарти и ам, членовете на тази комисия не трябва да са от изпълнителната власт, а по-скоро от съдебната власт винаги се е, действа по всеки отделен случай. Има и някои по-известни случаи, които обхващат проблеми, които се срещат в някои държави. В Унгария знаете, че се измени конституцията. И ам, председателят на Върховния съд, който беше отстранен, ам, наскоро ам, се върна, потвърди а, своя, своят, а, своята позиция. Имаме случай, а, който в момента е висящ и а, сме изправени пред следния проблем. Изменяне на Конституцията и промяна на съдебната система. Ще е интересно да се види а, точно как ще бъде определено понятието за независимост на съдебната система. Има стандарти, които се развиват във времето в зависимост от съдебната ни практика. А, втория въпрос. Съгласна съм с вас. А, съдиите, те трябва да се придържат към международните към разпоредите на международното право, т.е. решенията на съда са правно обвързващи и трябва да се изпълняват. Съвета на Европа също трябва да бъде взет предвид в тази рамка. Ако има проблем, т.е. Е, съдебните на решения не се приемат и не се прилагат. Понякога и страната не разполага със средства за да изплати компенсациите, обещетенията. Има и по-случаи, по-лоши случаи, в които ем, решението не се приема по една или друга причина. И тук стигаме до самото, самата същина на механизма. До сега ние е, сме стигнали до заключението, че по-голямата част от решенията се изпълняват, някои от част от тях не се изпълняват и това е проблем. Комитета на министрите работи за да а, изготви една по-добра процедура за изпълнение в зависимост от националните разпоредби, националните е, системи и и ако а, някои страни не приемат а, съдебни решения по, по принципни основания, то трябва а, да се има предвид, че трябва да се спазват и разпоредбите от конвенцията. Господин Шоплен има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви на вас, че дойдохте при нас този след обяд. Относно правната сигурност, това е едно необходимо условие, ако искаме да имаме някаква предвидимост и ако искаме да знаем а, какво е поведение би било приемливо и няма да бъде криминализирано един по-късен етап. Въпросът за сигурността създава обаче големи проблеми с тълкуването на това понятие. Вие казахте, че стандартите се е, развиват във времето в зависимост от съдебната практика. Значи, как можем да се справим с е, този въпрос в е, правната теория? Дали трябва да актуализираме стандарти в зависимост от е, измененията в статута в Съединените щати? Има някакви намерения в тази посока? Кой залага тези критерии? Откъде идва? Този въпрос не е така лесен. И по-скоро въпрос от политическо естество, отколкото правно естество. Нещо друго за а, произволното прилагане на закона. По какъв начин ам, се определя това понятие произволно прилагане? И на следващо място, вие споменахте съразмерността, свързана с правото на общността и правото на всеки отделен човек. Какво е определението ви за общност? Доста конкретни въпроси ми зададохте. Да, прав сте за това, което казахте за правната сигурност и за променящата се съдебна практика. Има понякога напрежение между тези две понятия. За нас в съда думата предвидимост Понятието предвидимост е много важно, особено когато говорим за наказателното право. Имаме различни подходи и единия подход е заложен в наказателното право този, който е осъден, трябва да е наясно защо и а, това трябва да бъде много ясно. Член 7 в конвенцията се тълкува по много конкретен начин. Това от една страна. От друга страна, а, ние смятаме, че конвенцията е един жив организъм и а, ако се е, върнете към 50-те години на миналия век, някои стандарти няма да са приемливи а, е, за обществото тогава, а за сегашното общество са приемливи. За това това е един жив организъм, но въпреки всичко трябва да бъде сложен в рамката, която е изготвена и много често ставаме свидетели а, е, на съдебни присъди, които а, са приемани от мнозинството и отхвърляни от малцинството. Много е важно да има обаче правна сигурност и да можем да предвидим а, какво би било необходимо да се предприеме в бъдеще. Ако има някакви разминавания между написаното на хартия в законодателството и това, което се прилага на практика, тогава говорим за произволно прилагане на законодателството. За има закони, които действат в рамките на националните общности. В случая с бурката имаме френското общество, което а, определя по един начин този а, случай. И ам, тогава трябва от гледна точка на съразмерността да вземем а, предвид това, което смята обществото, а не отделната личност. Хелмут Шолц иска да зададе въпрос, ако може по-набързо, за да можем да продължим. Благодаря ви. Един въпрос по същество. Споменахте съдебното решение на е, съда на Европейския съд на Съда на Европейския съюз и каква е връзката между Васия съд и Съда на е, Европейския съюз и е, хартата. Какво, а, какво мислите вие? Вие имате предвид а, след присъединяването. Да, към конвенцията, да, след присъединяването. Какво да ви кажа? Ето го, моят партньор седи тук до мен и след присъединяването нашият съд ще тълкува конвенцията. Ние отговаряме за това, ние тълкуваме единствено и само конвенцията и присъединяването към нея означава, че е, прилагането на европейското законодателство може да бъде оценявано и е, с помощта на конвенцията. Това е основната идея, която е заложена. За мен е, не говорим за компетентности на, два, е, на две съдилища защото съда в Люксембург има едни задачи, а, ние имаме други и присъединяването, ако то се случи, а, смятам, че то ще бъде по-плавно, ще бъде извършено по-плавно, отколкото а, изглежда сега. Благодаря ви за вашите отговори и сега ще продължа, като дам думата на следващия ни оратор, генерален адвокат Бобек, който е член на Съда на Европейския съюз. И а, аз скоро ще трябва да ми напусна и госпожа Хъбнер ще остане с вас. And thank you very much for the invitation to come to speak today. Благодаря много, господин председател. Много съм благодарен за поканата да присъствам тук днес и да се изкажа по тази тема, която е изключително важна и действително заслужава пълното внимание на Европейския парламент, защото тук говорим за основите на цялата останала дейност. Нека първо да кажа, че а, въпреки, че а, съм авторизирана от съда да се явя на това заседание, аз не се изказвам от името на съда, а се изказвам като специалист по право, като биш преподавател по право. И във връзка с въпросите, които може да зададете, правя следната оговорка. Не мога да отговарям на въпроси за дела, по които решенията още не са взети. Времето ми е ограничено, така че ще се спра на три въпроса. Първо, Искам да направя няколко коментара по полезните работни документи, които получих от организаторите. На второ място, тъй като изслушването се занимава с ролята на съдебната система, във втория, е, втората и третата част на изказването ще се занимая с ролята на съда и неговия принос, съответно и с ролята на останалите съдилища. И ако имате въпроси, ще се спра на допълнителни теми, на които може да се, е, от които може да се вълнувате. По работните документи. Много интересни работни документи. И искам да направя няколко коментара тук. Първо, един е, Коментар, който съвсем може да се очаква от един скучен юрист, а именно въпроса за правното основание. Извинявам се, че трябва да го посоча тук, но тъй като има два различни варианта с промяна в договорите и без промяна в договорите, принципите на правомерност е, не се отнасят само за е, националните институции, но и е, за европейските институции. Разбирам колко е трудно да се разработи нещо ново, оставайки в ограниченията на поверената компетентност. След това, следващият ми коментар всъщност е въпрос – може би преди да се създадат нови рамки и нови компетенции, може първо да се преразгледат на ново съществуващите такива и да се види как могат да бъдат използвани. В седми документ се говори за съществуващите документи и механизми. Документът не е кратък, има богат списък възможности – които могат да се използват. Така че аз не смятам, че една обикновена процедура по нарушение е толкова безсилна, ако бъде добре формулирана. Като цяло процедурите по нарушение всъщност са доста успешни инструменти, които през последните години, това е публично достъпна информация, не са били използвани напълно от комисията. Процедурите по нарешение спадат значително. Може би е, защото процедурите по Лисабонския договор са много ефективни, а може да има и други причини. Ако видим е, тези дела, те са много е, ясно формулирани по един ясен формален начин, а именно нещо не е приложено, започва се процедура по нарушение. Може те да се използват и по друг начин, да се е, е, вземат предвид преди да се създадат нови лъскави привлекателни процедури. ако не се заведе дело, няма как да се вземе решение в крайна сметка. След това по работните документи. Радвам се, че тук присъстват и колеги от Страсбург. Може би не е лошо да има по-задълбочено сътрудничество. Не само в а, а, преамбюлите и в а, механизмите за препратки в текстовете, но и на практика. Може би, може по-често да се сътрудничи с съда, включително и преди присъединяване на дадена държава, сътрудничество, включително и между съвета на Европа и Европейския съюз. И така това това бяха коментарите по интересните документи, които получих. На второ място, тъй като говорим за съда, какво може да направи съда? Разбира се, евентуалният принос на съда е ограничен. Защо? Защото първо трябва да има заведено дело и второ трябва да има съответната компетентност. Нещо, което въжи и за вашата работа. Разбира се, това не означава, че не могат да се завеждат дела там, където има проблеми при правата на човека и върховността на закона в дадени държави членки. Но те трябва да бъдат формулирани по подходящия начин съдът със сигурност няма да се поколебае да приложи своята конституционна отговорност. Не трябва да се подценяват и техническите дела. В документите виждам, че някои от авторите казват, то тук става дума за чисто техническо дело и така нататък. Едва ли не това е непряк подход към въвеждането на върховенство на закона. Това е, е, е една възможна гледна точка, но помислете си, необходими ли са блестящи действия и жестове, привличащи вниманието, за да се постигне тази цел непременно. Е, по отношение на Унгария, е, се занимавахме с сериозни конституционни въпроси, например е, намаляването на възрастта за пенсиониране на съдиите изведнъж с 10 години. Същевременно е, делото беше заето, заведено е, във връзка с правото в областта на заедостта на Европейския съюз – и в няколко държави, включително Австрия и Германия, може да се вземат технически мерки по нормативни актове, които са приети там. Разбира се, друг път да се стигне до съда с националните съдилища при сътрудничеството в областта на съдебните въпроси, на обежището и прочие. Там, където не са спазни съответните стандарти. И в заключение, във връзка с тази втора част от изказването си, искам да кажа, че и в съществуващата система може да се свърши доста, стига някои да поеме а, ангажимента да се занимае с спорния въпрос, да формулира възражението достатъчно добре и да го подаде в съда. Що се отнася до националните съдилища, особено тези от първа инстанция и апелативните съдилища, именно там се водят първите правни битки. Ако там нещата се провалят, вече е твърде късно. Затова трябва да се обръща особено внимание на националното равнище. Заключение. Във връзка с опита, който съм натрупал в е, чешката съдебна система и след това в е, съдеб... реформата на съдебните системи в е, Централна и Източна Европа. Този опит ми дава възможност, четейки тези документи, да заключа, че съм че там се споменават прекалено много мерки за наблюдение, за приложение, санкции и прочие, т.е. прилага се не отрицателна информ... стимулация, но може да се прилага и положителна, положително насърчение под формата на информация и прочие. Т.е. добре е да мислим какво може да се прави за върховенството на закона и за работата на съдебната система а, чрез насърчаване на положителното и развитие, т.е. не само наказание, не е само тоягата, а и моркова, как може да се насърчи развитието на системата към по-добро за в бъдеще. Ясно е, че това не е начин да се разреши една настояща криза, но може би в крайна сметка е добре да помислим и за предотвратяване на евентуални бъдещи кризи, кризи след 20 години и да насърчим изграждането на капацитета в държавите членки. Заключение. Наблюдавайки положението в няколко държави членки в Европа и извън Европа, мога да кажа, че има известни проблеми с върховенството на закона и неговото Гарантиране от страна на съдебната система. Може да се мисли и за начини да се работи по темата на европейско равнище, включително чрез насърчаване на подбор на следи, чрез прозрачни конкурси. Да се избират хора, които да могат да устоят на натиск. Да се даде възможност на съдебната система да се произнася, да има глас, да комуникира с политическата система, да има действителна система на взаимен контрол и проверка, да се вземе предвид, че в някои нови държави членки има много силни висши съдебни съвети, които са, не подлежат на контрол. И още нещо, да помислим за обмен на информация, на познание, за обучение. Защо? Защото да, винаги е добре да има независими съдии, които са готови да се противопоставят на политически натиск, но за да бъдат те способни да го направят, трябва да се чувстват подкрепени, да знаят, че имат гръб, да знаят, че не са сами. И така. Опасявам се, че този тип санкции, които обсъждате, по-скоро са насочени към система, която възприемате като твърде далечна. Има други по-ефективни методи да се действа. И така, преди да промените сегашната система и е, е, евентуално дори да е, обмислите възможни промени на договорите, искам да ви насърча да видите какво може да се направи в рамките на съществуващата система – за да се предотвратят евентуални бъдещи кризи. Да се насърчи въвеждането на положителна насока, не само чрез санкции. Нека да а, направя едно, един, да представя един цитат като заключение – от 20-те години, когато а, в Чехия един известен политик каза, добре, вече имаме демокрация, дайте сега да потърсим и демократи. Благодаря много. С голямо удоволствие ви слушахме и слушахме и двамата. А сега е добре да изслушаме и Жан Декот в първи председател на Касационния съд на Белгия и е, член на мрежата на председатели на върховни съдилища в Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви много за тази огромна чест е, да мога да се изкажа от тази е, трибуна пред депутатите в Европейския парламент. Ще използвам времето, което сте ми предоставили за да помислим заедно всички за определени показатели, конкретни показатели в съдебната система, които могат да се използват като основа за мерките за наблюдение на работата на съдебната система и евентуално за преценка дали или не в дадена държава има прекомерни отклонения. Много говорихме за върховенството на закона до тук и може би е добре да видим какво точно разбираме под е, правова държава. Каква е правова държава? Това е държава, която гарантира определени права на своите граждани, но има и едно изключение, което е, обикновено се премълчава. Именно правовата държава е една държава, която се подчинява на правото, кое, което сама е създала. Кои са обективните показатели, които могат да ни позволят дали дадена система действително спазва правилата на върховенството на закона? Ами има няколко аспекта няколко категории. От една страна трябва да се вземат елементите необходими, за да се гарантира независимостта на съдебната система. Говорихме много за съдебната власт. Трябва обаче да си зададем въпроса съществува ли съдебна власт какви са критериите да се заяви, че съществува съдебна власт, а не просто някакъв вид държавна администрация, чиято задача е да се произнася по определени дела. И ако действително съществува съдебна власт, как може да се гарантира нейната независимост, какви са механизмите да стане това? Втората категория елементи е свързана с това до каква степен съдебната система е способна да функционира в, роля, в контекста на демокрацията и да бъде а, противопоставяща се сила, която е необходима в а, рамките на теорията на разделението на властите на Монтескио. И така, какви са инструментите? А, незав... Инструментите за независимост на съдебната система е изключително важна. Това не е някаква привилегия на съдиите. Това не е просто отговорност. Това е гаранция. И за това има консен... консенсус. В член, потвърден от член 6 на, от Конвенцията за правата на човека – И тук говорим за гаранцията с, по отношение на подсъдимите решенията на съдиите да се вземат единствено възоснова на факти и възоснова на право, приложимо към съответните факти. Магистратите, вземайки решението, трябва да бъдат независими и това е факт само ако са защитени от всякакъв вид натиск – политически, иерархически и материален. Нека да разгледаме тези три елемента по-отделно. Политическата независимост, господин Бобек вече е спомена, политическата независимост трябва да се гарантира, тя не пада от небето, не е достатъчно просто да се, гаран... да се обяви на думи, трябва да бъде гарантирана, има конкретна процедура за номиниране, подбор и повишаване на магистрати, организирана възоснова на конкретни обективни критерии за способности на съответния магистрат, върху която не могат да се оказват каквито и да било типове натиск. В Белгия магистратите се номинират от краля в присъствието на независим орган – чието съществуване е заложено в Конституцията, а именно Висшия съдебен съвет. Този орган отговаря за назначенията и повишенията в съдебната власт. Ако искате съдебната власт действително да може да изиграе своята роля на противовесна сила, в рамките на разделението на властите, трябва да говорим и за материална независимост. В много държави членки в Европейския съюз, включително и в Белгия, има движение съдебната власт да стане независима при управлението на материалните ресурси, които са и на разположение. И тук може да ви отползва бългийският опит. Трябва да се има предвид безпокойството на магистратурата в Белгия, през 2014 година в Белгия Министерството на правосъдието загуби а, цялата си автономност при набирането на служители. И то, вземайки предвид, че правото, което предвижда тази автономност, все още е в действие право, което очертава за всяка една област броя на съдиите, броя на регистраторите и броя на административните служители. Право, което все още съществува, но вече не се спазва. И така, дори в страна като моята, която се разглежда като демократична държава, като държава, в която цари върховенството на закона, има ситуации, които предизвикват безпокойство, що се отнася до материалната независимост на съдебната власт. Друг важен въпрос е свързан с недосегаемостта на съдиите, що се отнася до евентуално преместване в други съдилища или пък на административни позиции. От 100 години, над 100 години в Белгия има гаранции за тази неприкосновеност, но тя в момента може да бъде нарушена. Отново повод за безпокойство. Има и други въпроси, свързани с материалната независимост, а именно преминаването на финансирането на съдебната система, което по-рано беше свързано с конкретните потребности, а сега е, е с определен годишен бюджет. Друга възможност за натиск е иерархическия натиск обучението и работата на съдиите е несъвместимо с иерархия. В Белгия за нас това е много важен въпрос. Ще дам пример. Един министр на правосъдието, който си позволява да поставя под съмнение или да прави коментари, каквито и да било по отношение на решение на съда, което все още не е излязло, незабавно ще е, бъде е, санкциониран от, е, върхов, от Висшия съдебен съвет, тъй като е недопустимо да се вземат решения, да се правят коментари по работата на съдите. Що се отнася до прокурорите, има пълна забрана за намеса на изпълнителната власт в работата на прокурорите. Що се отнася до дисциплинарните права и мерки, а, някой спомена евентуалното освобождаване на съдии. Не може даден съдия да бъде освободен. В Белгия има специални дисциплинарни трибунали, които са единствените органи, които могат да се произнасят по поведението на даден съдия и след това съдията има право да обжалва ако даден съдия сметне, че мярката, която е приложена, го ощетява, ако е способен да докаже, че мястото, на което е назначен, ако е сменено на неговата месторабота, представлява а, дисциплинарна мярка, значи назначението на определено място представлява мярка а, за наказание, той може да го обжава. И така говорихме за материалната, дисциплинарната и иерархическата независимост. Друга важна категория е следната. От съществуването на съдебната власт може тя да играе своята роля при защитата на основните права и свободи. И тази важна роля трябва да се вземе предвид и във връзка с терористичната заплаха, пред която сме изправени. Какви са, пол... какви са инструментите, с които разполагат съдиите за защита на тези основни права? Основният елемент тук е съдебния контрол за спазването на правомерността и иерархичността на а, правните норми. Съдията контролира правилата спрямо това дали спазват законите, а, на които се подчиняват. Административни, законодателни и прочие. Един съдия има право да вземе решение против спазването на по-низко стояща е, в иерархичен план правна норма, например е, национално право спрямо международното право. Пример за това имаме от 1971 година във връзка с прилагане на, с примат на международното право, според който съдебната власт не предоставя каквато и да било възможност за зачитане на а, закон, а, предвиден за гаранция на сигурността, а, с, който нарушава международна а, правна норма в тази област. Що се отнася до Конвенцията за правата на човека, в Белгия а, а, дори а, Конституционният съд се намесва там, където има прият закон, който нарушава тази конвенция. През 2015 година е издадено решение, ако говоря прекалено дълго, спретаме, решение на Конституционния съд на Белгия, което е добър пример тук. Конституционният съд на Белгия взема решение във връзка с решение от 8 април 2014 година от Европейския съд за е, е, дигиталните права и Ирландия. Това принципно решение е решение, в което Люксембургския съд произнася за невалидна директива от 15 март 2006 година директивата за съхранението на данните. Това е директива, която задължава доставчиците на комуникационни услуги, на интернет, на комуникации достъпни и съобществеността, да съхраняват множество видове данни във връзка с тази комуникация. Защо? За да останат те на разположение за евентуални политичес, полицейски разследвания за борба срещу е, тероризма. Европейския съд за решение, че задължението да се съхраняват тези данни, които съдържат информация за частния живот на хората е, за толкова дълъг период от време е сериозна намеса и нарушение на правото на лична неприкосновеност и е, на правото на недостъпност за, до личните данни в член 8 от, основните права, от Хартата за основните права на Европейския съюз. Това е характерирана като тежко нарушение в решението на съда. Обсъжда се въпроса за пропорционалността на мярката. Съдият казва, мярката е непропорционална. Приложното поле на директивата е твърде широко. Тя се прилага и за хора, за които няма каквито и да било а, поводи да се подозира, че са свързани с терористична дейност, не се спазват професионалните е, тайни. Е, полицията има достъп до тези бази данни без каквито и да било процедури. И възоснова на това директивата беше отхвърлена. Да приключвам ли? Имам две минути още и така това решение бе взето предвид от Конституционния съд на Белгия, който в съответствие с него отмени белгийския закон, транспонирал тази директива. Заключение. Контролират се не само е, законите и нормативните актове, контролират се и административните мерки, които също трябва да спазват основните права, гарантирани от международните договори и дори а, Конституцията трябва да спазва правил, правата, гарантирани от а, тези международни конвенции. Благодаря, госпожо председател. В заключение нека да кажа следното. Съдебната власт не е власт на държавата. Съдебната власт е власт на демокрацията. Благодаря за вниманието. За съжаление, отпуснахме прекалено много време, бяхме много щедри за първия ни оратор и за съжаление сега ще помоля с последните двама гости да изложат идеите си възможно най-избито. Сега ще дам думата на господин Миклуш Шамто, който е управляващ директор и водещ анализатор в Центъра за основни права. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, членове на комисията в Европейския парламент. Ще се опитам наистина да бъда кратък в своето изказване. На първо място благодаря за любезната ви покана. Освен това, благодаря искрено на всички членове на парламента и на съответните комисии, които спомогнаха за организирането на тем, изслушване по темата за демокрацията, основните права и правовата държава. За мен е чест да бъда тук, така че благодаря ви. Като унгарски адвокат и, и като водещ центъра за изследвания в рамките на демокрацията и основните права в Европейския съюз. В краткото си изложение бих искала да насоча вниманието ви към евентуалните рискове и новите институционални механизми за правовата държава. Имайки предвид подобна формална процедура и такава категория като правовата държава, почиваща на общоевропейската рамка, ще очертая три основни елемента, които могат да подрият обоснованото прилагане на обективните механизми на правовата държава. Неясната дефиниция на понятието право, правова държава проблеми свързани с закономерността и с законосъобразността при използването на подобни механизми. Тук ми се иска да подчертая, че това може да бъде свързано не само в националните правни системи и тази на, съдеб... на Европейския съюз, но също така и в съдебната система, например конституционни съдилища и правоприлагащи органи в държавите членки на Европейския съюз. На първо място ще кажа няколко думи по отношение на не, неясното определение на понятието правова държава. Поради липсата на общо историческо поле на опит в Европа няма общо определение на понятието. Различните подходи се показва и в различните езици, които демонстрират а, по-низкия, по-низката степен и подчиняването на системата на правовата държава в националните системи. В различните езици това се демонстрира в самите понятия. Съществува и тавтология. Като единствения репер за правовата държава е самата правова държава. Това може да означава, всичко, което съдилищата и правоприлагащите органи биха искали да вложат в това понятие. Непрекъснато се развиват понятията, концепциите и стандартите и тук ми се иска да цитирам един от работните документи на Барбара Спинели, член на Европейския парламент, цитирана и от Венецианската комисия. Там се посочва. Има и затруднения, свързани с основаването на правовата държава като смислен и независим термин и понятие. Това също води и до затруднения при определянето на самостоятелни принципи. До каква степен може този термин да се използва гъвкаво? Това отлично се демонстрира от практиките на Унгарския конституционен съд и промените през 90-те години. По отношение на правомощията на съда в Унгария се използва термина правова държава като абстрактен термин и като характеристика на самата държава. Конституционният съд го тълкува като норма, съгласно която трябва да се взимат решения случай по случай. В този случай съди, съдът гарантира допълнителна възможност с кои, с която да а, отмени решенията на правителството по отношение на съдебните решения ясно определение за правовата държава може да се използва на общо европейско ниво, но никой не знае какво точно означава и как да се измери. Подобна категория може ли да се измери изобщо? Има висок риск да се използват високо институционални механизми за определянето на правовата държава, с които да се оказва политическо влияние. В смесения характер се посочва и в действията на комисията в рамката на съдебните решения срещу Полша. Освен това, произволното прилагане на подобна процедура в крайна сметка ще доведе до нарушаване на националния суверенитет на правоприлагащите органи в държавите членки, защото ще лиши съответните органи на държавите членки от съответните им права. Друг пример за това как да се деполитизира политиката. Това означава, че все повече политически компетенции се изнасят от суверенните правомощия към различни агенции, съдилища и други органи, които използват възложените им компетенции по политически начин. Трябва да се подчертае, че очаквания проблем с суверенитета проистичащ от липсата на определение на правовата държава, може да доведе до конфликт между съдилищата в държавите членки и Европейския съюз. Това може да въжи и за сътрудничеството между националните съдилища и Съда на Европейския съюз, като спорът е кой от тях има правото да тълкува общо европейското право и до каква степен. Например, Лисабонския договор и решението за конституцията в Германия или пък решението за квотите за определяне на членовете на съдебния съвет в Унгария. И не на последно място, това ще доведе и до спорове за легитимността дали трябва да има наднационални съдебни органи или директно избирани на национално ниво и как това да се гарантира. Подобен механизъм без модификации в договорите, които са свързани с този случай, не са, няма как да бъдат реалност в близко бъдеще. И това също трябва да се постави под въпрос. В резултат на това процедура за контролиране на прилагането на правовата държава ще бъде основен принцип за съблюдаване на основните права и законосъобразността. Други въпроси са свързани с правния характер и с законосъобразността. Защото на национално ниво съдилищата не носят отговорност и това е свързано и с политическите и правоприлагащите органи на Европейския съюз. Кои и, коя или кои институции ще бъдат отговорни за а, надзора на процедурите, свързани с механизма на правовата държава? Дори когато става въпрос за правилното тълкуване на, европейски европейското право. Друг нов орган или междуведомствен орган с представители на държавите членки. Това означава ли, че държавите членки ще получат обратно правомощията и компетенциите си от Европейския съюз? Оказва се, че подобна процедура ще доведе до все повече въпроси. Органи на европейско ниво, засилени с Лисабонския договор, ще продължат да функционират само при запазване на суверенитета на държавите членки. Това означава, че трябва да се разгледат предизвикателствата и какви са проблемите пред Европа. Благодаря ви много и ако имаме време, с радост ще отговоря на вашите въпроси и коментари. Благодаря ви много. И така, последното изказване от господин Дарюш Завистовски от Националния съвет на ам, съдебните органи в Полша. Моля, имате думата, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа. Благодаря, е, че ме поканите да участвам в днешното заседание. Сам, че трябва да съм кратък и затова ще се концентрирам върху основните теми, свързани с независимостта на съдебната система и ще се спра на практическото прилагане на правото в Полша трябва да се следи за независимото функциониране на националните съдилища. Това е много важна тема във връзка и с европейското законодателство и най-вече като се има предвид член 6 достъпа до правна защита, залегнал в Конвенцията за основните права и в а, Конвенцията за защита на човешките права. Всеки трябва да има право на независим процес, съдебната система трябва да е независима. Искам да се спра на два примера, свързани с полските съдилища в областта на гражданското право. Първо, трябва да си има предвид защитата на всеки да има право на собственост. Член 17 от хартата се има предвид тук. След Втората световна война на много комунистически правителства извършиха национализация на собственост на частни лица. Всичко е било конфискувано и големи и малки предприятия и частна собственост за целите на национализацията. По-късно са подадени искове след падането на комунизма от 1989 година нататък. Преди това не е било възможно да бъдат разглеждани ефективно такива искове. Върховният съд постанови, че тези искове са са ам, свързани с форс-мажорни обстоятелства и такъв тип искове нямат давност. През 90-та година в Конституцията се предвижда поемане на отговорност от страна на съответните компетентни органи. И така, едва след 7 години започна прилагането на тази съответна разпоредба, включена в Гражданско-процесуалния кодекс. Това са, пред, това са примери, които показват нагледно колко е важна независимостта на съдилищата, за да може да се гарантира правото на всеки да се възползва от правна защита. През 89 и 90 та година беше необходимо да се предвидят гаранции за независимостта на съдебната система и да се търсят решения в тази посока. При упражняването на сила, при упражняването на влияние от страна изпълнителната власт беше създаден съдебен съвет, който или съдебен съвет, точно така, който да контролира дейността на отделните съдилища. Промяната в системата, на последно, която беше извършена на последно място, представлява допълнителна гаранция за независимото функциониране на правосъдната система. В нашата страна съществува напрежение свързано с представенето на съдиите в административните съдилища. Имаше закон, свързан с прилагането на законодателството, който беше изменен по-късно, след като беше премахнати комунистически режим. През 2012 година министърът на правосъдието освободи редица малки съдилища, 25% от целия брой на съдилищата в страната и така този министър преосмисли решението си. Някои от съдилищата бяха върнати обратно. Беше е, изменено и законодателство, свързано с Конституционния съд. Е, ставаше въпрос за назначаването на съди в Конституционния съд. Изпълнителната власт е провела три важни мерки, свързани с правилното функциониране на Конституционния съд. Тези изменения бяха оценени като ам, незаконосъобразни. Конституционният съд междувременно ам, предвижда провеждане на заседание през месец март. Всички закони трябва да бъдат преразгледани, така че да се упражнява независим контрол върху дейността на съдилищата не трябва да се допуска Конституционния съд да връзва ръцете на ам, националните съдилища. Съдебната система трябва да е независима и трябва да се създаде а, механизъм за независимо, контролир... независимо функциониране на съдебната система. Предвижда се конституционен контрол а, върху правните актове а, на съдебната издаван от съдебната система и а, има механизъм за определяне на отделните компетентности. Много е, е важно и общественото мнение и да, е важно е да се види как обществото възприема независимостта на съдилищата. Значението е двояко и гражданите е, трябва да са наясно, че е необходимо да има разделение на властите между съдебната и изпълнителната власт. Съдебната система също ам, разполага с инструмент за даване на отчет пред обществото и освен това трябва да взима отношение, когато изразена критика от страна на обществото или пък критика изразена в медиите. Това, че някои съди се ползват с определени привилегии, дразни част от обществото. Обществото трябва да е наясно каква е ролята на една съдебна система и колко е важно да има истински гаранции за отделните лица и колко е важно всеки да има право на справедлив процес. Член 6 части на, от Конвенция за човешките права е много важен, защото той е част от тази система за гарантиране на независимостта на съдебната система, от там и а, правото на всяко отделно лице на справедлив процес. Много е важно да се следи на практика каква е дейността на отделните национални съдилища и не само тези национално ниво, но и на тези на международно ниво. Това, което посочва Венецианската комисия във връзка с съдебната система, включва, че сред гражданите може да се а, изразят а, съмнения по отношение на дейността на някои от съдилищата и освен това трябва да се има предвид независимото назначаване на съдилищата, финансирането на съдилищата и начинът по който се постановяват решенията в тях. Трябва да се вземе и предвид интереса на обществото. Европейския парламент трябва да вземе позиция и от своя страна. Венецианската комисия и а, мрежата на съдебните а, съвети а, трябва да заложат а, минимални стандарти, които да бъдат взети предвид от Европейския парламент. А, субективна гледна точка въпросът може да се окаже доста сложен. А, а именно изготвянето на един модел, тъй като в отделните държави членки съдебните системи функционират по различен начин. Трябва да се види до каква степен може да използва своя авторитет Европейския парламент и а, ако наистина може да окаже влияние, това ще има значи, голямо значение при независимото постановяване на решения. Освен това, трябва да си има предвид, че е необходимо да се съблюдава спазването на принципите на правата държава при постановяването на решенията и трябва да има единни правила, които да се спазват и от съдебната и от изпълнителната власт. Трябва да е ясно какви ще са последиците от предприемането на някои мерки на прилагане на европейско ниво. И накрая искам да посоча колко важна е възможността за сътрудничеството в рамките на този механизъм за упражняване на контрол в всяка една правова държава. Съществува възможност годишно да се е, изготвя доклад от държавите членки и а, в този доклад да се оценява работата на а, съдилищата във всяка една държава членка. Може да се изготвят препоръки за това, което трябва да се подобри или а, за допълнителни мерки, които могат да бъдат предприяти. Има много материали, които са събрани в тази област, може да са от помощ. Те са свързани и с взимането на решение от страна на националните съдебни съвети и за подаването на искове в Конституционния съд. Имаме колега тук, който е съдя по наказателно право и той може да си скаже много по-компетентно по въпроса. Благодаря, че ми дадохте възможност да взема думата. Благодаря ви, уважаеми дами и господа. Сега набързо към нашата дискусия ще преминем сега. Софи Инвелт е първата, която иска да зададе въпрос. Uh, uh um... Благодаря. Имам доста въпроси. Първо към господин Бобек. Казвате да използваме съществуващите инструменти. Съгласна съм с вас. Това е една от ам, основните цели на доклада да не се преоткрива топлата вода. Обаче трябва да открием и елементите, които не са покрити от съществуващите инструменти. Казвате, процедурите по нарушение са полезен инструмент, който не се използва обаче в пълния му капацитет от Европейската комисия. Добре, обаче според мен процедурата по нарушение не покрива всички възможни проблеми. Вие споменахте два конкретни примера в две конкретни държави членки, свързани с освобождаването на съди въз, на основание тяхната възраст. Тези примери съвсем ясно показват, че има проблем, че нещо не достига. Инструментите, които се използват, директивата за заетостта и директивата за аудиовизуалните услуги всъщност е, са инструменти, които случайно са можели да бъдат приложени, но всъщност е, това не е основната цел на тези инструменти. А, казахте, че някои елементи не могат да бъдат използвани като основание за процедура за нарушение. Можете ли да ни дадете повече информация за тях? След това споменахте положението в Съединените щати, където назначаването на нови съдии в Върховния съд се политизира в огромна степен. Ние в Европа не се намираме в подобно положение, тъй като няма европейско правителство, което, което да назначава съдиите в съда на европейските общности. Обаче миналата година говорихме за евентуалното назначаване на 28 нови съдии в е, Европейския съд. Аз бях за назначаването на повече съдии, обаче самия факт, че се предлага да се назначат 28 съдии, показва, че всяка държава членка смята, че има право на е, свой съдия и може би тези съдии са съвсем независими, но самия факт, че има такава връзка между дадена държава и даден съдия, вече е малко притеснителен. Във връзка с казаното от господин Декот и въпроса на господин Завистовски. какво може да се направи, ако съдебната власт на дадена държава членка вече не, не работи по обективен начин. Какви са инструментите, които имаме на разположение, за да се намесим? А, господин Декот каза, конституционното право не може да противоречи на международното право. Добре, не може, обаче има много примери, в които всъщност това се случва. И когато то се случи, как можем да действаме? И накрая във връзка с казаното от господин Санто – Има европейски договори а, и споразумения, които а, имат превес над националното право. Да кажем, за незаконната държавна помощ или за околната среда, вие казвате, че не приемате този примат на, на международното право. Ако не приемете а, на, ако не приемате това, изглежда имаме проблем. И още нещо казахте. Пра, понятието върховенство на закона е много неясно. Може да е неясно до известна степен, но това не означава, че е безсмислено. И както вече беше казано от господин Декот, да, може да се дестилират, ако щете, общите елементи от начина по който се възприема върховенството на закона. Но другият важен въпрос е как можем да разработим общо определение, за да знаем кога е нарушено върховенството на закона и е, съответно да се пристъпи към санкции. Благодаря, Павло Ранджо. Ще се спра на четири въпроса, е, по които е, най-вероятно всички участници могат да дадат някакъв отговор, така че няма да посочвам конкретен адресат. Първо, много е важно да се вземе предвид, че едно е, е рамката на съдебната система в дадена държава, друго нещо е начина по който тя функционира. Трябва да си даваме сметка за това. Понякога, е, да кажем, в моята страна, съдебната система е доста добра, но тя е толкова бавна – че, що се отнася до действията, е, които могат да предприемат гражданите и инструментите, с които те разполагат, в известна степен тя е, не води до резултати. Да, може да се заведе дело, обаче е, резултатът ще дойде много късно понякога. Има ситуации, в които е, е, е съвсем различно последствието от едно решение след 4-5 години е, от едно евентуално решение след 6 месеца или една година. След това господин Декот говори за материалната независимост на съдиите дайте да обмислим възможността за онази гаранция, която съществува в Американската конституция, където економическия и социален статут на съдиите се гарантира отвъд законодателните решения. Има конституционна клаза, която защитава съдиите. Това е важен въпрос – беше важен и по време на действието на програмата на тройката в Португалия, където се съкратиха множество постове на държавни служители. Съдиите не са държавни служители, но те бяха засегнати. Там не беше целта да се ограничи възможността за действие на съдебната система, но правителството можеше да промени заплатите, можа да промени заплатите и някои е, социални придобивки. Това трябва да се избягва. След това, от логистична гледна точка, не мисля, че съдебната власт трябва да разполага с всички необходими средства за е, самостоятелна администрация, защото това пък може да доведе до друга крайност, а именно властта на съдията. Но това също може да е заплаха за демокрацията. По-настоящем правната система е много сложна. Съдиите имат огромна власт. Тъй като е тяхна властта да тълкуват елементите на една много сложна правна система и да определят какво да е правното решение. И това ме довежда до третия елемент, който трябва да не забравяме. А именно, че е трудно да се даде демократична легитимност на съдебната власт. В система като тази в Европа, която до голяма степен се основава и на прецеденти, а не само на римско право, властта на съдиите – е много по-голяма и затова трябва да има някакъв вид за демократично леги... Е, начин за демократично легитимиране на техните решения. Това не означава да се изкопира американската система, да има избори и за съди, но да кажем, що се отнася до а, решенията за назначение на съдиите в а, а, Люксембург – да има, да кажем, някакво гласуване в Европейския парламент или да има изслушване в Европейския парламент, за да има някакъв вид прозрачност и отчетност и контрол. Защото дори а, на национално равнище там не става дума за партийни решения, по-скоро за някакъв вид мироглед – и неговото представене в Европейския съд. И последния ми коментар, това е просто коментар към господин Санто. Казахте, че идеята за върховенството на закона може да се разглежда като една доста неясна идея. Но, в крайна сметка, достоинството на е, човека, правата на човека съвсем не са някакви неясни понятия. В Унгария Андрей II още от средновековието с була е въвел много ясно тези права, така че е, съвсем не е трудно да се намери определение за върховенството на закона, когато се решават основни въпроси. Защото това е наш, нашият въпрос, това е нашата традиция, това е нашата правна традиция. Магна карта, а, Була, Аурия и така нататък всички основополагащи правни текстове на нашия континент, които в на унгарската монархия са били прилагани векове наред. Така че доста се изненадах от вашия коментар. Mi agradecimiento благодаря съвсем накратко. Благодаря на всички, които направиха изказвания. Имам въпрос към белгийския съдия. Какво е вашето тълкуване за съдебната независимост? И в този смисъл бихте ли приели това, че съвета от съдии се назначава от съответния парламент? Това има ли логика за вас? Тоест, правомощията на изпълнителната власт ще определя правомощията на съдебната власт. Това за вас приемливо ли е и според вас отговаря ли на понятието за съдебна независимост? Тоест съдиите да бъдат назначавани от парламента, т.е. от изпълнителната власт. Освен това, господин Бобек, имам конкретен въпрос, който е свързан с актуалните събития. Сериозно притеснен съм от споразумението, прието от Европейския съвет през уикенда и се питам дали хартата на основните права по някакъв начин може да се засегне от това споразумение. Тук визирам социалните права, трудовия пазар, правата на европейските граждани в Обединеното кралство на базата на това ново споразумение. Тоест, преди Европейския парламент да внесе промени в стандартите на базата на споразумението от миналия уикенд, ще бъде ли възможно да се излезе с предварително решение на съда, за да се прецени дали хартата на основните права се нарушава от споразумението от миналия уикенд? Благодаря. Съвсем накратко искам да се върна на въпроса за върховенството на закона на европейска равнище. И аз бях доста шокирана да разбера, че се смята, че върховенството на закона сама по себе си е едно неясно понятие. В крайна сметка това е идеята, че не може съществуващото право да се прилага, защото настоящия механизъм за контрол на върховенството на закона е твърде сложен и твърде трудно приложим. А, точно заради това говорим а, за тези неща. Има причини, преди които това е трудно и заради това смятам, че е добре от една страна да се вземе преди това, което казвате вие, да се прилага по-скоро към, да се прибягва по-скоро към моркова, колкото към тоягата, но все пак има и други въпроси, економически въпроси. Можем да въведем някои механизми, включително пакта за стабилност. Там в него имаме тояга, която функционира, санкции, които функционират. Аз подкрепям напълно предложението на колегата Софи Интфелд да се създаде пакт, европейски пакт за върховенство на закона и право, права на човека, защото, е много, защото на този етап няма, за да може никой повече в Европейския съюз да не смята, че има неяснота в определенията на тези въпроси. Нека да дам думата за отговор на участниците един след друг в обратен ред. Крутко постарам се от... Господин Завистовски, да, много кратко. Отговорността на съдебната система. Така или иначе този въпрос беше повдигнат в хода на дискусията. Можем да разгледаме този въпрос по различен начин, но си мисля, че съществува принцип за отговорността на съдиите, поне в полската съдебна система, защото ако се установи, че тяхното поведение е неетично, тогава може да се задейства съответната процедура и се разглежда наистина поведението им от етична гледна точка. Ако един съдия наруши и закона, по такъв, в такъв случай съдията носи отговорност съгласно наказателно-правния кодекс и носи отговорност преди да се вземе окончателното решение. Съдиите са отговорни за действията си от гледна точка на а, вредите нанесени от а, взетите от тях решения. Тоест има вътрешни разпоредби, съгласно които може да се иска компенсация по отношение на решения, които не отговарят на законите. Освен това има и специална процедура за обжалвания пред Върховния съд, където се гарантира, че решенията, които са взети от съответния съд, са обявени за невалидни. В този случай съответното лице, което е засегнато, може да се обърне към Върховния съд за компенсация. Ето защо не можем да кажем, че съдиите не носят отговорност за действията си или пък не са достатъчно отговорни. Това се отнася и до начина по който се номинират и избират лицата за позицията на съдия. Международната асоциация на съдиите много ясно подчертава, че номинацията до голяма степен трябва да бъде ограничена до съдебната власт. И в случая на националните съдебни съвети взимаме предвид радица критерии, когато избираме а, съдиите. И накрая президента а, номинира и избира съдиите. Т.е. има една смесена система, която функционира, при която съдебната власт функционира на базата на посочване на кандидати, но президентът ги назначава. Според мен това са най-важните аспекти от гледна точка на националните съдилища. Благодаря. Сега Николас Шантос има думата. Благодаря и искам да се извиня, че веднага след като отговоря на въпросите ще трябва да тръгна, защото а, в противен случай ще изпусна самолета си. Така че съвсем накратко. Не знам дали е моя грешка или по-скоро сте ме из... разбрали грешно. Говорех за определението на върховенството на закона. Всички знаем, че това понятие има различни аспекти, компоненти и елементи. Обеден съм обаче, че няма кодифицирано определение или определение или дефиниция или понятие за върховенството на закона. Всичко е в областта на правната теория. Затова е гъвкаво това понятие и затова споменах практиката на Унгарския конституционен съд. Има редица заведени дела, при които намерението е да се засили човешкото достоинство, но отново се нарушава свободата на словото. Друг случай, в който свободата на словото е толкова важно, че се насърчава свободата на словото срещу човешкото достоинство. Така че тези примери ми показват, че понятието е доста гъвкаво, доста обтекаемо, доста неясно и то подлежи на различни тълкования от страна на съда по всяко време. Така че без определение няма как да измерим това понятие за върховенството на закона. Без определение, ако използваме различни статистически данни или цифри, това може да доведе до а, социално инженерство. Така че след а, а, различни примери на социализъм в Европа, Европа не се нуждае от социално инженерство изобщо. Благодаря благодаря сега господин Жан Декот. Благодаря, госпожа председател. Записах си доста въпроси, но разполагам с няколко минути, така че ще се опитам да отговоря възможно най-бързо. Госпожа Интфелд, питате какво може да се направи, ако съдебната власт на дадена държава членка не действа обективно. Ами какво разбирате вие под обективност? Действителност, ако решенията на съда а, не са легални, тогава те се отменят. Ако а, а, имате предвид пристрас, пристрастност на съда, тогава а, а, а, решението му ще бъде обявено а, за невалидно. Има механизъм, който позволява не, всъщност аз исках да разбера нещо друго. Вие казахте, всички закони и конституциите трябва да спазват международното право. А, обаче има закони на национално равнище, които противоречат на международното право. Има даже понякога и конституции, които съдържат клази, които противоречат на международното право. на съдебно равнище е, съдът е длъжен е, да взема предвид иерархичността на, нормите. В Белгия задържането под арест е максимум 24 часа. Има и е, по-висока иерархична норма, която е в член 5 на Конвенцията за правата на човека и ако Белгия се каже, ами този ни прилича на терорист, ще увеличиме за 40, до 48 часа това е нарушение. И съдът е длъжен да откаже. Да не допусне лишаване от свобода повече от 24 часа. Във Франция се можете да разгледате решенията на Френския конституционен съвет, които, например, могат да обявят за невалидни мерки, свързани с закриване на дадено учреждение поради а, подозрения а, за, терорист, за връзки с терористична дейност, а, поради това, а, че да, съответната мярка не е наложена по начин, който а, спазва пропорционалността и а, а, правата на човека. А, а, напълно съм несъгласна с господин Санто, който а, каза, че не е ясно какво е върховенството на закона. Не е вярно това. А, просто нямах време а, за да отговоря и на него. Но а, това е напълно невярно и там, където има несъвместимост на а, мерките, се взема предвид онази, която по-висока е иерархично и съдът е длъжен да го направи това. И а, съдът е длъжен да защити онези, чието права са станали жертва на подобни решения. Господин Ранжел също зададе въпрос – каза, че е, съдебната система е твърде бавна и това не обслужва добре гражданите. Това е вярно. И първата несправедливост е дългата продължителност на съдебните дела. За това има гаранции е, за определени срокове и а, е, а, държавите са длъжни да компенсират загуби причинени от прекалено забавяне на съдебната система, обаче тук ще изпратя и топката във вашия във вашето поле, защото по някой път се въвеждат такива законодателни норми, които значително затрудняват приложението и организацията на работата. Говорихте за материална независимост, казахте, че са необходими гаранции за материалния статут на съдиите. Напълно съм съгласен с вас и е, всъщност сме изпратили на, Евро... на съвета на Европа своите наблюже... наблюдения във връзка с възможните нарушения на тази независимост. Казвате, не мисля, че съдебната власт трябва да има автономност, що се отнася до управлението на логистичната работа. Аз също не съм съгласен, но това го иска бългийското правителство. Иначе сте прав. Прав сте, че това може да се разглежда като възможен източник на проблем. След това по въпроса за това може ли гражданите да решат кои съдии да бъдат номинирани, дали може е, парламента да се произнася, има ли възражение срещу това? Дами и господа, аз няма. Да. Няма как да възразя срещу системата, която мен ме е избрала като съдия в касационния първо съд с назначение на Сената. Тъй иначе има системи, които са много интересни, съществуват в множество държави, членки на Европейския съюз, където Върховният съдебен съвет назначава магистратите. В Белгия в него участват наполовина магистрати, за да могат те да се изкажат за способностите на кандидата и наполовина от представители на гражданското общество, е, от е, цивилни експерти, номинирани от Сената. Така че аз не възражавам срещу такава система. Благодаря много, господин Бобек. Благодаря. Първоначално си мислех, че тези две минути ще ми бъдат достатъчни да отговоря на всички, но виждам, че вече изоставям. Трябва на първо място да отбележа, че този член 2055 не отговаря, не покрива всички ситуации. Но два отговора по този въпрос. Както вече беше посочено от съдя Нусбергер за Европейския съд, наистина в съдебната практика има изключително много случаи а, тук не ме разглеждайте само като съдя, а по-скоро като човек, който може да разгледа всичко. Не мога да разгледам всичко. Така че от тази гледна точка наистина апелирам да се разглеждат конкретни случаи, защото само по този начин могат да преценя дали има нарушение на правовата държава. По-трудно е да се проследи всичко и това ме довежда до втория елемент отвъд ролята на Конституционния съд – а именно за правния характер. Наистина това беше прокарано тук в дискусията, но по по какъв начин може да се проследи дали системно се нарушават законите в държавите членки. Наистина има ужасна практика по отношение на доказателствата, ако някой иска да успорва подобна практика. Така че от тази гледна точка наистина може да бъде много трудно. Например, ако вземете предвид съдебната практика на отделни съдилища, дали те трябва отделно да взимат решения за приложението на съдебната практика. Но така или иначе отговорът, който трябва да се даде е ако това въжи как това може да доведе до събирането на обективни доказателства. Вторият ви въпрос по отношение на член 2 и хартата. В този случай тук бих ви препратил към работен документ номер 5 и становището на госпожа Спинели и член 2 тук ми се оказва, че ми се струва, че не е най-удачния, защото наистина трябва да имаме предвид приложното поле на правовата държава. Член 2 и самата харта няма как да се впишат в предвиденото в 51 член и приложното поле на върховенството на закона. Трябва да има допъл... допълнителни норми. Но ако проследим какво вече съществува като поднормативни законови актове, тук ще видим, че има голям недостиг на разпоредби и вторият отговорът е, че втори член и хартата са приложими, ако искаме да подходим по по различен начин. Защото ако съществува тази база, то тогава имаме основателни причини, поради които можем да вземем съответното решение. Така че, метафорично казано, можем да намерим различна вратичка за альтернативен маршрут. По отношение на трибунала и въпроса за 28-те нови съдии, нека да поясня, че разширяването на трибунала на един съд, не на Европейския съд, много правилно може да се каже, че а, в скоби това е труден процес и по отношение на подкрепата в тази кампания за номинации. И наистина това ще се затрудни допълнително от последните развития. Разбира се, предвижда се допълнителен избор от, в Лисабонския договор при която процедура се предвижда не толкова активното участие на Европейския парламент. Но по отношение на законосъобразността, наистина от много време насам се подхожда на базата на опита, а не на политическите възгледи. Но разбира се, има много елементи, които а, са, подлежат на въпрос. И накрая, а, тъй като а, господин Санто си тръгна, но ще отговоря на въпроса на, а, за влиянието на споразумението от а, уикенда. Аз се запознах с, а, споразум... с формата на споразумението от а, уикенда. Вие споменахте социални права и основни права но така или иначе, така или иначе в тези две области Обединеното кралство има възможността за не спазване на общоевропейските правила. И въпроса за предварителните досъдебните решения. Това е различна процедура от решенията, защото предварителните решения идват като последваща мярка, но разбира се, тук трябва да има и оценка на международните договори за общо европейското право. Но така или иначе, Обединеното кралство на този етап не е друга държава, така че наистина ще бъде много трудно да се разгледа този въпрос към днешна дата. Председателката, съжалявам, нямахме възможност да чуем и останалите. Благодаря на преводачите. Благодаря на участващите в дискусията, благодаря на съдиите от Полша и всички документи и материали, които бихте искали да оставите, са добре дошли на английски или на други езици, можете да го направите. Така че наистина ще сме ви благодарни за това. Благодаря за присъствието ви, благодаря за участието ви.